Да, преминаваме към изявление на съвета и на комисията с заключение от съвета по външни работи относно мирния процес в Средния изток. От името на съвета госпожа Малстрюм има думата за изказване. Благодаря, господин председателю. Госпожи и господа, е, конфликта в Близкия изток е въпрос, който обсъждахме в този парламент е, още в началото на шведското председателство. И много е хубаво, че мога да се явя пред вас и да направя резюме на постигнатото е, до сега. Миналата година имаше заседание на министрите на външните работи и много говорихме, между другото, и за Средния изток. Миналата седмица ГАЕРК обсъди тази тема и прие своите заключения. Много сме доволни, че всички държави членки 27-те подкрепиха тези заключения, които много ясно заявяват позицията ни. С тези заключения председателството и държавите членки биха искали да изпратят много и ясно европейско послание в смисъл, че се надяваме за възобновяване на дискусиите между партньорите в бъдеще. Всички сме обезпокоени от липсата на напредък в мирния процес в Близкия и Средния изток. Разбираме, че и Съединените щати полагат усилия за мир. Европейският съюз приканва партньорите да поемат своята отговорност и е, да вземат отношение към Ерусалим, границите, бежанците и сигурността. Е, е, ние сме имали ясна позиция доста по-давна. Тя е съобразена с международното право и сме го казвали по редица поводи. Много ясна е позицията, че трябва да има двуетапен процес възоснова на споразумението от 1967 година за границата. Що се отнася до Иерусалим, ние твърдим, че ако искаме да бъде постигнат траен мир, Иерусалим трябва да получи ясен статус като столица на двете държави чрез преговори. Тази година всичко беше свързано и с процеса на заселване. Неодавна израелското правителство каза, че ще има частично отегляне на заселниците. Съветът приветства това решение и се надяваме, че то ще допринесе за възобновяването на смислени преговори. Ние сме малко обезпокоени от изненадващото решение от началото на декември на Израел за първи път да определи национални приоритетни зони, което противоречи на предишното решение за замразяване на заселването. Когато мой колега се яви пред комисията по развитие в началото на декември, тя обеща, че ще следим процесите на място и ще оказваме всяка необходима подкрепа. Що се отнася до източен Иерусалим, там се поставя въпроса за заселванията, за движението в ивицата газа. Това е обещание, което ние държим да спазваме. През последните месеци Европейският съюз и Председателството много ясно заявиха позицията си по въпроса с заселването и изолирането на ивицата газа. Изолирането на газа е контрапродуктивно и неприемливо. Европейският съюз поддържа искането си за незабавно отваряне на границите границите на гранични пунктове за хуманитарна помощ, стоки с хуманитарна цел и стоки. Е, бихме искали резолюция на съвета за сигурност 1860 да, да бъде изцяло съблюдавана е, що се отнася до задържания израелски войник, той трябва да бъде незабавно освободен. Е, Египет и Арабската лига продължават да действат като посредници е, за мир. Е, не би трябвало да има трайно разделение между източен Иерусалим и западния бряг и е, ивицата Газа от друга страна. Ясно е, че мирът между Израел и Палестина може да бъде постигнат, ако палестинците са единни. Дипломатите на място отблизо следят ставащото в източен Иерусалим като че ли Израел се стреми да подкопае силата на палестинското население в града. Това е обезпокоително. Така лоши са условията за живот за палестинците там и силното послание към източен Иерусалим в съвета е много важно в тази посока. Много е важно да има а, а, споразумение между а, Израел и Сирия и Израел и Ливан. Това е предпоставка за мир в Близкия изток. Това, което става в а, тези мирни процеси, се ползва с нашата подкрепа, защото има много важно значение за целия регион. Благодаря, господин председател, и благодаря за това, че поискахте този а, дебат да бъде включен в дневния ред. И аз ви благодаря, госпожа Малстрюм. От името на комисията давам думата на госпожа Аштън. Um, Благодаря, господин председателю. Съветът, както бе казано, прие много сериозни заключения за мирния процес в Средния изток миналата седмица. Там е заявена принципна позиция по редица важни въпроси. Смятам, че това бе направено по един ясен и решителен начин. Всъщност не бих искала да повтарям това, което каза председателството. Достатъчно е да се каже, че ние препотвърдихме своите принципи и се надявам, че по този начин ще е, допринесем за възстановяване на доверието на палестинците и на желанието им да възобновят мирния процес. Заключенията ще бъдат много полезни и за мен, защото съм много ясен ориентир за работата ми пред идните месеци. Вие ме поканихте да говорим за политическата ни работа, но и за положението в източен Иерусалим. Това е голяма тревога за нас. Това е а, окупирана територия заедно с останалата част от западния бряг. Европейския съюз е против разрушаването на палестински домове, евинцирането на палестински семейства и изграждането на бариери за разделяне. Ние работим на политическо ниво, чрез дипломатически канали, чрез публичните си декларации, но също така се стремим да оказваме практическа подкрепа за палестинското население в източен Иерусалим. Например, 1200 класни стаи не достигат за палестинските деца в този район, така че ние подпомагаме изграждането на съоръжение. Подпомагаме палестинските болници в източен Иерусалим да могат да приемат болни. И също така подпомагаме по някакъв начин на младите хора, палестинци в източен Иерусалим, които са силно засегнати от безработица. До момента 4,6 милиона евро струва нашата помощ. Разбира се, друга тревога е положението в ивицата Газа. Ние трайно настояваме за свободно движение на хуманитарна помощ и хора. Дълбоко сме обезпокоени от положението на хората в тази ивица. От началото на януари не е имало възможност за реконструкция и възстановяване. Няма храна, няма вода трябва да се открият граничните пунктове без забавене, за да може да се отправи помощта, от която ивицата Газа се нуждае. Сега трябва заключенията да помислим за тяхното претворяване в практика не би трябвало а, да а, се разделят двете страни повече, отколкото са разделени сега. Основната ми цел ще бъде да осигуря а, допирна точка между тях, те да се срещнат. Мисля, всички споделяме основния приоритет че трябва да бъдат възобновени преговорите между Израел и Палестина. Не с цел преговори, а преговори с цел мирно споразумение и обръщане на страницата. Ние не можем да е, изтърпим още един кръг безполезни преговори. Е, преговори се водят е, от е, няколко години, като се започне от декларацията през септември 1993 година. Това е преди 16 години. Преговорите трябва да се опират на международното право, на зачитане на досегашните спогодби. Всички въпроси трябва да бъдат поставени на масата, включително и въпроса за Иерусалим като бъдеща обща столица. Трябва също да се съгласува график с ефективно посредничество. Имаме нужда от сериозна воля, както от страна на Израел, така така и от страна на Палестина за участие в реални преговори. Европейският съюз ще се опита да помогне и двете страни, които се ангажират в този процес, в този труден път на преговори. Аз ще направя необходимото Европа да работи ефективно и хармонично. Ние ефективно оказахме подкрепа и на израелците, и на палестинците, дадохме им време и достатъчно място, за да а, преговарят мирно помежду си. Необходимо е а, да се а, прави това с оглед е, и статуса на палестинската територия в бъдеще. Ние можем да помогнем. Днес обаче палестинците са е, и интелектуално, и физически разделени. Е, палестинците трябва да бъдат единен партньор. Израел и мирният процес няма да изгубят от това. За момента трябва да има частично и временно замразяване на заселването. Това се надявам да допринесе за възобновяването на преговорите. Съединените щати остават необходим партньор би трябвало да имаме ефективно сътрудничество с тях. До сега то е било такова. Необходимо е, посланията да бъдат превърнати в действителност, като тясно съгласуваме своите стратегии. Европейският съюз ще продължи да работи в тясно сътрудничество с Съединените щати, чрез съответните структури, които се нуждаят от по-нататъчно укрепване и могат да окажат необходимото посредничество. Разбира се, необходимо е решение за целия регион, в което е, важно участие имат е, Ливан и Сирия. Имаме арабска мирна инициатива, тя също трябва да бъде част от общата картина. Нашият е, подход трябва да бъде всеобхватен. Би трябвало израело-палестинските двустранни преговори да бъдат подкрепени на многостранно ниво. В идните седмици ще поддържам тесен контакт с парламента по всички тези въпроси. Парламентът има много важна роля, не само защото е водещ бюджетен орган. Също така би трябвало да се отчитат връзките между парламента и Кнесета. Е, миналата седмица делегация посети окупираните палестински територии и а, е, с много голяма тревога отбеляза какво е положението на място. Най-сетне е, ще Приветствам по-нататъчната работа и на работната група на парламента във връзка с мирния процес, която работна група ще заседава и тази седмица. Благодаря ви. И така минаваме към изказванията на политическите групи. Господин Касулис от името на НП за две минути. По време на посещението на млади палестински и израелски ръководители в парламент е, бе очертано едно споразумение за мир в бъдеще, основано на две държави, възоснова на границите от 1967 година, които да бъдат признати и гарантирани. Столица ще бъде Ерусалим и за двете, демилитаризация на палестинската държава и препотвърждаване на мирната инициатива от 2007 година, гаранции и постигане на споразумение, което да не загърба демографията. Има визия за общо бъдеще. Продължават споровете, дали да продължат раз... преговорите. Египетската инициатива за помирение. А пък мерките за сигурност в Газа и освобождаването на евре... израелския боец Шалит продължава нерешен. Що се отнася до договора за източен, догу, а, доклада за източен а, Ерусалим, всички тези резултати стават все по-ефимерни. Би трябвало да се обърне по-малко внимание на вредите, които са нанесени, от някои от действията, които са предприяти в очите на международната общност. И всъщност тези мерки се ограничават само до разчистване на щетите в последствие. Благодаря ви, господин Касолидис. Господин Аткинс, поискахте поискахте да се изкажете по време на процедурата за спонтанни изказвания или сега за да зададете конкретен въпрос? А, за спонтанните изказвания. Добре тогава. Сега от групата на социалистите и демократите две минути и половина господин Ханес Свобода. Много благодаря, господин председател. Уважаема госпожо Аштън, госпожо Малстрем, благодаря. Благодаря на шведското председателство за тази толкова амбициозна инициатива. Благодаря, разбира се, и на госпожа Аштън за това, че при първото си посещение тук вече седна на скамейката на комисията. Няма значение всъщност къде сяда Важното е, че е тук с нас в представителство на Европейската външна служба. Смятам, че декларацията на съвета е добре списана и издържана, не е противо и израелска и това е важно. Защото ако действаме като активни европейци, или поне ако сме били такива до момента, моля ви, госпожо Аштън, да се постараете, защото това да продължи и в бъдеще. Наскоро бяхме на посещение в Съединените щати и се срещнахме с колеги от Конгреса. Обама всъщност няма как... какво повече да направи, няма как да се справи с едностранното възприятие на положението от страна на Американския конгрес. Ние също желаем да помогнем за връщането на войника Шалид в семейството му, но пък от друга страна не можем да си затворим очите за бедстването и за мизерстването на палестинците. Иерусалим живее в момента преживява тежки дни. Тоест, не виждаме защо декларациите трябва да бъдат само едностранни и да се изчерпват с една единствена гледна точка, когато гледната точка там е многостранна. Първо се набиват спирачки, след това изведнъж се ускорява като че ли процеса. Защо? Защо се процедира така? Всеки ден всеки ден се отмъкват земи от под носа на палестинците. Това не е приемливо, не е приемливо и отношението, което получихме там. Аз мисля, че ние в парламента, заедно с комисията и с съвета, следва ясно, единогласно да изявим намерението си да продължаваме да посещаваме ивицата Газа. Защо иска Израел да ни попречи? Смятам, че открития дух и духа на прозрачност са абсолютно необходими доказателства за бъдещ мирен диалог. Благодаря. И благодаря и аз от името на Алде две минути и половина госпожа Нюиц Витеброк. Благодаря, господин председател, върховен представител. Може би ще започна с вас, госпожо Маустрам. От името на пред... шведското председателство ви поздравявам за заключенията на съвета по въпроса за Близкия изток въобще и особено за източен Ерусалим. Смятам, че това е отправяне на много ясно послание, което очакваме. За първи път е, имаме доклад на ръководителите на делегации, посветен на източен Ерусалим, откакто Лисабонския договор влезе в сила. Всички заявиха подкрепа и за първи път се случва това. На второ място, изводите, които бяха представени от шведското председателство, също бяха прияти в контекста на източен Ерусалим. Това наистина отправя ясно послание и се надявам, че властите и палестинските и израелските осъзнават значимостта на това развитие. Говорим за Близкия изток през няколко месеца. Възобновяваме тези разговори, правим две стъпки напред, една назад. Винаги има причина да сме изпълнени с надежда, но също така появяват се и причини за разочарование. И моята група смята, че е много важно и за Израел, и за Палестина да живеят в мирно съжителство като отделни държави с необходимите условия за развитие. Мисля, че това е тяхно право и могат да го направят. Тук няма разногласия и всички трябва да се стремим към постигане именно на такъв резултат. Ерусалим е един от най-красивите градове в света. И светлината над и в Ерусалим е нещо много особено. Наистина е трагично това, че а, хора, които са живели рамо до рамо, не могат да продължат да живеят в мир и заради Ерусалим и точно преди коледа се надявам, че да, ще успеем. Благодаря ви много. Искам да приветствам изказването от комисията или от съвета. Аз имам въпрос към вас. Кога ще загърбим прекрасните думи и кога ще предприемем конкретни действия? Тези думи ги слушаме непрекъснато. Е, казваме, че Израел трябва да направи това или онова, но трябва да имаме някакви лостове да влияни, иначе Израел само ни пренебрегва. На практика какво можете да предприемете, за да има постигнат реален напредък? Според мен това означава а, да обявим за невалиден договора за асоцииране с Израел. Приветствам инициативата на шведското председателство за ясната позиция по отношение на това, че Иерусалим трябва да е столица на две държави. Израел трябва да замради строителството в източен Иерусалим. Трябва да благодарим и на авторите на доклада на ръководителите на мисии. В този доклад ясно се казва каква е визията, какви трябва да бъдат дебатите, определя се политиката на Израел за анексиране, която цели да отслаби позициите на палестинската общност. Ръководителя на мисията призова съвета да приеме цяла поредица от препоръки. Смятам, че трябва спешно да бъдат предприяти мерки съвета да направи именно това. Защото ако Европейския съюз се отнася сериозно към идеята за двете държави, трябва да се съхрани палестинския характер на източен Ерусалим и доклада предлага конкретни стъпки за постигане на това. Благодаря ви, госпожо Лукас. От името на Европа на консерваторите и реформистите за минута и половина има думата господин Ван Дален. Благодаря. Благодаря, господин председател. Много, много се молят в момента за мир за мир в Близкия изток, но сякаш никога няма да бъдат чути тези молитви, докато не се заловят за работа всички партии, всички ангажирани в този конфликт. При това с добра воля, с желание за търсене на нов изход. На времето вече се започнаха преговори и се постигнаха известни резултати по посока на напредък. Но след това се произвеждаха епизоди с изстрелвания на ракети, които получаваха съответния си отговор. След това ситуацията изпадаше в пълен блокаж и така нататък. И така нататък. От палестинска страна пък не се забелязват движения, не се забелязват реакции смятам, че с палестинците не са склонни да преговарят. Всъщност, те стремят ли се към нещо? Желаят ли да започнат преговори? Хамас продължава да, да бъде в сблъсък с Фатах, и сякаш няма ясен знак от тяхна страна, че и те се стремят към мирно решение. Благодаря ви, господин Вандал от Северната обединена левица за минута и половина, господин Трианта Филидис. Благодаря. Много благодаря, господин председател, госпожо Аштан. Ние приветстваме решението на съвета от 8 декември. Приветстваме го, тъй като още веднъж подчертава подкрепата на Евросъюза за създаването на две държави в границите от 76-та година. Въпреки, въпреки това и след посещението което направихме неодавна там, нещата ни се струват невъзможни. Имам предвид Имам предвид разрушаването на палестински жилища и издигането на тази стена, както и строителството на заселнически лагери в източен Иерусалим и, в, и на източния бряг на река Йордан. Там, в, в, те, в тези нови поселения, живеят около 500 000 заселници. Особено в източен Иерусалим забелязваме опит, опит да се създаде нещо като обръч. Обръч, който да се стяга непрекъснато, докато изтласка палестинците от собствените им къщи. Тоест, повече от ясно е, че израелското пред правителство използва дебатите, преговорите, само за да печели време. За печели време и в крайна сметка да тропне с юмрук и да завладее палестинската земя. И за да има две държави, трябва да има мерки от наша страна срещу Израел, където човешките права са непрекъснато подложени на потъпкване. Евросъюзът трябва и може по силата на член 2 да наложи съответните санкции. Защо от една страна го критикуваме, с едната ръка го зачеркваме, а с друга ръка подписваме договори за помощ? Това е всъщност подкрепяне на политиката, която изхвърля палестинците от техните земи и позволява на Израел да завземе земите. И така, следващия оратор Европа на свободата и демокрацията, господин Белдер. Dank u wel, meneer de voorzitter. Zijn ze gek geworden? Благодаря, господин председател. Да не би в Европа да са полудели. Това е риторичния въпрос, който ми бе зададен в началото на септември от а, някакви американци. И в Конгреса едностранно се позоваваха на източен Ерусалим като столицата на палестинската държава в една проекторезолюция, която съвета беше разпространил. Като председател на делегацията за връзки с Израел очаквах и се надявах на по-градивно отношение отвъд океана. Трябва да допълня тук, че когато по-внимателно се вгледах в проекта документа и последната декларация от съвета, бях много развълнуван, както споделих пред колегите в на Конгрес. Що се отнася до разделянето на източен на Иерусалим, трябва да заема противоположната позиция. Политически и дипломатически погледнато това е решението на проблема и онези, които определят външната политика, включително и председателството на Швеция, имат едни много напрегнати отношения с еврейската държава. За това бих искал да бъдат споменати основните спорни а, точки и а, да бъдат продължени а, преговорите Виждаме какви са принципите, които въведе четворката през ноември 2008 година. Американската реакция към декларацията бе повторена и ние не бива да се съгласяваме с стария вид мирен процес. По време на посещението в Израел аз се убедих колко е необходимо а, постепенно да има сближаване между Израел и Палестина, да има предаване на властта на западния а, бряг, да се търси економическо сътрудничество, да се изграждат а, палестински институции, в които да има доверие, да бъде постигнат напредък съвета и комисията трябва да спят със своите а, спорни декларации за мирния процес и да започнат да говорят конкретно за стъпки между Израел и Палестина. Това е стандартният подход в Европа все пак, нали? Благодаря ви, господин Белдер. От името на независимите госпожа Доц за минута и половина. Благодаря. Uh, Благодаря, господин председател. Като член на парламентарната делегация в Израел с интерес и слушах заседанията на съвета по външните въпроси и изявлението на комисията. Подобно на моя колега, аз останах разтревожена и притеснена. Израел е единствената функционираща демокрация в този район. Тактиките на нейните опоненти са разчитат на тероризъм. Мисля, че в заявленията на комисията и съвета не се отдава дължимото на притесненията на Израел по отношение на сигурността. Не чух върховния представител тук да споменава тези притеснения в изявлението пред нас. Освен това смятам, че в това изявление се прехвърля тежестта на Израел по отношение на провала на процеса и непостигнатия напредък, а също така и разрешаването на нерешените въпроси, по-конкретно имам предвид Ерусалим. Благодаря ви. И сега минаваме към следващите оратори. Две минути, господин Салафранка. Благодаря, господин председател. Да, наистина дебатът е особен, своеобразен. От една страна госпожа Малстрюм седи на скамейката на съвета. Надяваме се, че скоро ще ще си смени мястото и ще седне на мястото на комисията. Господа Ашна в момента седи на скамейката на комисията, да но след това да отиде. Всъщност ще видим къде ще отиде. Дали при съвета, дали при комисията. Така или иначе. Нещата не са оптимистични. Вече изразихме опасения от това, че има прекомерна липса на напредък и изискваме раздвижване на основание на изводите от Мадридската конференция на ООН. Но нищо ново под слънцето, за съжаление въпреки че всички твърдят, че са повече от добронамерени и че всички желаят да намерят разрешение на въпроса с границите и с водата в източен Иерусалим. Така или иначе, обаче аз смятам, че има нещо, по което бихме могли да получим конкретен отговор и призовавам поканените да ни го дадат. По въпроса за 8-месечния мораториум на заселническите лагери, което обяви току-що Израел. Смятате ли, че това е свързано по някакъв начин с новата американска администрация? Това първо. И след това, как оценявате изявленията на Хамас на, по време на честванията на техния 22 юбилей в дух, че няма да отстъпят? И освен това, как оценявате този закон, който ще даде право на израелските граждани да се произнесат на референдум относно окупирането на палестински земи. И накрая, какво смятате за доклада Гластън и за това, че бе прият от ООН? Дали го окачествявате като мироопазващ елемент или мироспъващ? Благодаря, господин председател. Франка, благодаря ви. За две минути давам думата на господин Дероса. Thank you very much, Mr. President. Благодаря, господин председател. Има два въпроса, които аз приветствам в изложението на съвета. Това ще въведе нова динамика. Имаме две годишна програма за слагане на край на израелската окупация и готовността на Израел да признае палестинската държава. Миналата седмица е, ръководих официална парламентарна делегация в Израел и видях със собствените си очи системата на апартейт, която прилага Израел по отношение на палестинците, като отнемане на собственост, разрушаване на тяхните домове, на водоисточниците и местата, на които се молят а, публикуването на това изявление на съвета, а, всъщност след него беше оттеглено моето изявление. В този парламент имаме демократични права. Трябва да поддържаме демократични отношения с онези, които са избрани от палестинските граждани. Това а, води до отчаяние до потиснатост. Посетихме източен Ерусалим и Рама, Рамала и Хеброн. Ако така продължават нещата, ще има и насилие. А, и ще позволим да започнат много по-насилствени действия, тъй като няма да има управление там. Бих искал тук да пожелая всичко най-добро на баронеса Аштън и да призова да се опре на подкрепата на Европейския съюз и съпричастност за постигане на напредък. Да се заложат срокове, да се даде срок от две години на палестинските власти, да бъдат спазени принципите, които всички ние изповядваме. Ние най-горещо защитаваме правата на човека. Трябва да има достъп до нашите пазари, за да дадем стимули на Израел. Тук не говоря за санкции, но достъпа до нашите пазари да бъде използван като стимул за Израел да поеме своите международни отговорности. И на последно място трябва да убедим САЩ а, спешно да се включи отново за постигане на напредък този процес. Благодаря ви, господин Дероса. За една минута има думата господин Дейвис. Господин председателю, е, отчетът е, на ръководителя на делегацията за източен Иерусалим е, е пагубен. В отчета става ясно, че ставащото в източен Иерусалим възлиза е, на етническо прочистване. Домовете се рушат, хората се гонят и всички елементи на мира се разрушават. Какво ще правим е въпросът. Заключенията на съвета са добре дошли. Знаем, че са силни заключения, защото израелското правителство веднага възрупта. Нищо ново бих казал. Но би трябвало да помислим за думите си, никога не ги подкрепяме с дела и те се отнасят към нас с обида, обидно и с неуважение. Ние сме изключително а, а, така наивни. Би трябвало не палестинците, а израелците да платят сметката. Би трябвало или да спрем, или да заплашим, че ще спрем споразумението за асоцииране разбиране, но нито един външен министр въобще не е поставил тази възможност на дневен ред. Остава въпросът къде ни е политиката. Къде е политиката? Имаме политика, тя е в заключенията. А какво ще кажете за действията? Израел няма да изобщо да помръдне, ако не бъде принуден. Благодаря ви, господин Дейвис. От следващата ораторка госпожа Браннер за минута и половина. Много благодаря. Благодаря и добре дошла на госпожа Аштън на новият и пост. Много благодаря на шведското председателство за представената ни резолюция, както и за признанието, което всъщност това представлява, че има нужда от дългосрочно разрешение, предвиждащо евентуално съществуване на две държави, няма да има мирен резултат. Искам два въпроса да ви задам. На първо място, какъв е настоящия статус на този доклад, къде ще бъде обнародван. И сега втори въпрос към комисията и към съвета. Какво възнамеряват да предприемат за приложението на съветите и препоръките в въпросния доклад? Особено три от тях. Да се избягват финансовите транзакции на тези, които подкрепят създаването на нови поселения в ам, Иерусалем. И на второ място да се гарантира да се гарантира, че няма да се изнасят стоки от Израел в Европейския съюз и на трето място да се вземат мерки по отношение на извършващите услуги. То, както виждате, има конкретни предложения, конкретни препоръки. Какви ще бъдат конкретните мерки за тяхното приложение? Благодаря ви, госпожо Брантнер. За минута и половина господин Лю Аик. Господин председател, госпожо комисар, госпожо министр, благодаря ви и е, много се радвам на думите ви. Вече Европа има два документа, които са много важни с оглед на новата мирна инициатива. Първо, смелие доклад на шведското председателство, нещо, което припомнихте, госпожо Малстрюм, е, с апел към а, е, двете държави да се придържат към а, е, споразумението от 1967 година за границите с Иерусалим като обща столица. И на второ място отчета на а, шефовете на дипломатическите мисии, а, като а, се заклеймява а, разрушаването на домове. А, то цели е, да отдели територията е, от съседните и територии и да попречи на изграждането на палестинската държава. Но е, много хубави са думите. Нищо, до нищо няма да доведат, ако няма действия от наша страна. Можем да суспендираме споразумението за асоцииране с Израел, ако е, израелското ръководство не зачита международното право. Следователно е, са необходими действия от наша страна, за да се спре колонизацията, да се спре блокирането на ивицата Газа, да се е, разруши тази стена на срама, да бъдат върнати бежанците. Трябва да бъдат освободени и всички политически затворници. И искам също да припомня, че трябва да се освободят, да се освободи войника Шалит. Би трябвало да припомним, че и един друг гражданин на Франция и на Палестина, Шала Амури. Би трябвало не само за Шалит, но и за Сала Амури да говорим. Благодаря. За две минути има думата господин Бусотил. Благодаря, господин председателю. Като начало искам да отправя похвала към председателя за смелите му заключения, приети миналата година. Рядко имаме толкова смели, категорични, конкретни заключения по такъв деликатен въпрос, като тези от миналата седмица. За това искам да отправя похвала към съвета. Искам да кажа, че в момента вече е необходимо да пристъпим към действие, защото положението в Иерусалим е, бележи отстъпление с всеки изминат ден и нещата не могат да продължават така. Там международното право се нарушава и в резултат на това много хора страдат. Те биват е, гонени от домовете си, домовете им се разрушават. Затова не можем да продължим да пазим мълчание в лицето на тези несправедливости. Ако продължим да мълчим, нашето послание е, че правото, дипломацията и основната ни ценност, мирно разрешаване на спорове, са празни думи. Ние не правим нищо, е, за да се противопоставим на тези тенденции. Е, бихме се противопоставили, ако ставаше нещо подобно в нашата страна. Затова трябва да действаме чрез създаване на необходимата атмосфера, която вдъхва доверие и на двете страни, независимо от техните различия. Е, атмосфера, която допринася за е, решаване на проблемите. Ще спомена ролята на Йордания, е, много уместен партньор в целия процес. Сега е, се обръщам с думи към баронеса Аштан. Вие имате нова роля по договора от Лисабон. Важна роля, която ни позволява за пръв път да намерим конкретно решение, дълготрайно, дългосрочно решение за Близкия изток. И аз ви призовавам да не пропускате тази възможност. Господин Крушета, следващият оратор. Много благодаря, господин председателю. Наскоро Наскоро разбрахме всъщност, бяхме на посещение навън, извън Европа, когато разбрахме, че Европейската резолюция е излязла, публикувала се и бяхме всъщност свидетели на начина по който това бе прието от е, палестинското население. Непрекъснато бяхме свидетели на случаи на изхвърлени от собственици домове възрастни хора. Непрекъснато гледахме отпечатъка на страданието, който непрекъснатите потъпквания на правата им беше сложил върху лицата на палестинците, които всъщност са лишени от е, чувство за национална принадлежност от е, държава и от паспорт. Ние непрекъснато говорим за нуждата от разрешаване на този проблем, но всъщност нищо не предприемаме. Ограничаваме се само да съзерцаваме върха на айсберга. Миналата седмица ни бе забранен достъпа до ивицата газа, така че госпожа Аштън трябва на всяка цена да се намеси и да изрази нашият протест. Благодаря на Дероса, който оглавяваше нашата мисия там. И в продължение на двата дена на нашето посещение, палестинските палестинските ни събеседници непрекъснато чуваха нашите обещания и изискваха тяхното изпълнение в крайна сметка. Господин Такула е следващият оратор. Господин председателю, почитаема госпожо Върховен представител, е, Сигурен съм, че е, новият върховен представител е, се е питал как ще си напишем домашното в Европейския парламент? Какви учебници по история сме чели? Дали знаем, че през 1947 година е родена новата е, е, е, израелска държава? Мисля, че тук тълкованията на шведското председателство са малко странни трябва да кажем, че защитаваме своите ценности и да докажем това. Ние имаме права на човека, имаме тези ценности. Израел е единствената демократична държава в Близкия изток. Не трябва да създаваме други държави, които не са демократични. Също така, е, мисля, че и идеята Иерусалим да бъде поделен като обща столица на две държави е абсолютно неразбираема. Такова нещо не съществува никъде другаде. Трябва да е, оставим Израел е, да съществува като демокрация, да запази столицата си. Европейския съюз трябва да участва в мирния процес, но като дипломат и като лекар, а не като съдия. Господин председателю. Може само да се съжалява, че израелският войник все още не е освободен. Това просто показва, доколко Хамас споделя нашите ценности, а той не ги споделя. Затова сега не бива да се демобилизираме и би трябвало да отхвърлим излишните мисли и съображения, включени в тези заключения на съвета. Израел е демократична държава. Трябва да защитим демокрацията и правото на хората да живеят в мир там. А до мир ще се стигне, когато терористични организации като Хамас и някои други спрат да атакуват Израел. Трябва да се борим с тероризма тук и да създадем възможност на израелския народ да съществува. Благодаря. Има думата за една минута господина, госпожа Брефолц. Много благодаря. Много благодаря. Водещият нашата делегация в Иерусалим и в Рамала изработиха доклад с дата 23 ноември, където се твърди, че Израел в момента активно анексира източната част на Иерусалим с намерение да го изолира трайно от ивицата Газа. Защо всъщност тези заключения са в този дух? Защо този доклад не получава необходимата гласност, която да поясни и да огласи, че положението там е необратимо че сякаш няма вече възможност за създаване на палестинска държава в сянката на Израел и сякаш, че няма как повече да се напредва по посока на помиряването. Ние като Евросъюз трябва да изясним идеите си, да ги изразим ясно и да ги приложим на практика. Благодаря ви. За една минута има думата господин Ангуракис. Благодаря, господин председател. Политиката на Евросъюза заедно с политиката на Съединените щати – и НАТО целят именно това да подкрепят израелския геноцид над палестинския народ. И именно за това не ни пуснаха да стигнем до ивицата Газа. Препоръките на съвета единственото, което постигат е да дадат време на, европей, на израелските власти, които са обвинени в военни престъпления от не, Тоест, думите, думите и делата на Евросъюза не отговарят на изявените ни намерения да върнем територията на Палестина в границата от 67 година. Правим точно обратното. Подкрепяме Израел, който строи нови заселнически лагери, продължава да окупира територии и продължава да изолира ивицата Газа с стена, с зид. Борбата на палестинския народ и на народите от региона трябва да получат нашата подкрепа. За минута и половина госпожа Фласикова. Председа. Závery z minulotýždňového stretnutia Rady ministrov. Благодаря, господин председателю. Решенията на заседанието на съвета от миналата седмица са много ясни. И това е въпрос, по който работим от известно време вече, без да виждаме съществен напредък. Поне докато аз съм се занимавала с този въпрос. Искам ясно да заявя, че осъзнавам необходимостта ние да играем ролята на активен посредник в този близкоисточен мирен процес. Трябва да настояваме е, решенията, които ще бъдат намерени да бъдат приемливи и за двете страни, тъй че палестинците и израелтяните да участват в процеса. Също искам да призова палестинците да участват от тук нататък в срещите и заседанията, които се провеждат. Наистина бихме искали да направим така, че пречките да отпаднат. А, рушенето на къщи в източен Иерусалим, строенето на стената са неприемливи, но също неприемливо е това, че Израел няма необходимата защита от терористични нападения, насочени срещу неговата територия. Искам да подчертая също, че тук трябва да бъде спазвано международното право. Мисля, че ние като европейци, Европейският съюз и гражданите му с радост ще протегнем ръка за помощ. И искам да пожелая на баронеса Аштън успех в региона. Дано тя да стане вестител на добри новини. Благодаря сега госпожа Тайн за една минута. Frau Ministerin, hohe Beauftragte, Госпожо министър, госпожо върховен представител, господин председател, госпожи и господа, аз съм член на делегацията за отношения и връзки с Европейския законодателен съвет, т.е. с Палестинския законодателен съвет, т.е. Палестинския парламент. Е, миналата седмица на нашата делегация Израел отказа достъп до територията, до източен Иерусалим. Това е много обезпокоително, защото е, през зимата е, хората трябва да оцеляват чрез контрабанда през тунели. Това е положение, което не може да бъде търпяно. 90% от населението в Израел може да се снабдява с необходимите продукти. Израел знае, че съществуват задължения за него, но ги заобикаля. Европейския съюз следователно трябва да се намеси. Би трябвало да имаме право да знаем къде отиват парите на европейските данакоплаци и дали стига до нези, които най-много се нуждаят от помощ. Благодаря госпо на госпожа Флотра. Благодаря, господин председателю. Искам да Поздравя госпожа Валстрям и шведското председателство за високото качество на е, заключенията на съвета, нещо, което очаквахме пред потвърждаване, се прави е, на международното право и на нашата позиция. Но все пак трябва да се е, спра на нещо е, военната интервенция в Газа не се споменава в заключенията, нито в е, е, документите, прияти след доклада Голстон. Искам да се вземат предвид специално вътрешните разследвания, които правят различните засегнати страни. Освен това, използването на, източен Иерусалим е, като обща столица на двете държави в бъдеще е нещо, което няма конкретен вариант в е, е, тези заключения. Има много варианти. Бих искала комисията конкретно да прецизира какво ще се направи, за да не се допусне желаната от Израел анексия на източен Иерусалим? Не само чрез економически средства, но и чрез масовото депортиране на палестинско население. Благодаря. За минута и половина господин Хауит. Приветствам в тази зала новия върховен представител и заключенията на съвета. По отношение на доклада Голштайн искам да приветствам господин Билт за това, че залагат на доверието и достоверността. И бих искал да чуя от госпожа Аштън да повтори това, което посланникът каза в ОНЕ, а именно, че Европейския съюз призовава Израел и Палестина да започнат разследване за нарушаване на правата на човека по време на конфликта. Бих помолил председателството и върховния председател да кажат дали са наясно с насоките, които бяха прияти миналата седмица за етикирането на а, храни, които са с происход палестинските територии и тези, които са от нелегални селища построени от Израел. И какви мерки се предприемат на европейско равнище и кой ще плати цената на мира? Ние като потребители не искаме да субсидираме конфликта. Благодаря ви, господин. Тремоса. За една минута има думата господин Тремоса. Сеньор президент, dear colleagues, I think that the recent мисля, че позицията на Европейския съюз, представена от шведското представителство за близкия а, от шведското председателство за Близкия изток за признаване на палестинската държава може да доведе до впрякане на усилията на Европейския съюз да посредничи за мирна договореност между Израел и Палестина. Общата цел, която преследва именно мир в този толкова изтързан район – заслужава усилия. И вместо да разчитаме на едностранни и внезапни изявления за палестинските територии, би било по-добре и по-полезно, ако Европейският съюз се съсредоточи в усилията си по поощряване и оказване на натиск за изграждане на реална демокрация в палестинските територии, като например подкрепя пасивната съпротива би трябвало международната общност да намери посредник, в който има доверие. И както каза госпожа Малмстрюм, би трябвало да има двустранни преговори за определене на столицата между Язел и Палестина. Две държави за два народа. Това е решението. Две демокрации за два народа. Това е по подходящото решение. Това е предпоставка за мира, скъпи колеги.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 благодаря, господин председател. Радвам се, че баронеса Аштън е тук при нас, на мястото на комисията. Дали ще бъде така и в бъдеще, се чудя. Имам въпрос към председател по отношение на заключенията на външните министри и четворката. Съветът не споделя ли мнението на четворката? Това ли е причината? И втория ми въпрос е свързан с Хамас. За съжаление, това е една политическа група с своята тежест. Там в този документ не се прави позоваване на това защо. Госпожа Рис, една минута. Благодаря, господин председател. Аз искам да поставя въпрос, свързан с ритъма на шведското председателство бяхме свикнали да получаваме повече резултати от това, което вие, скъпа Сесилия, извинете, не искам да ви обидя, което ни поднасяте днес. Това ще бъде дипломатическа грешка, според мен, ако се обявим за Иерусалим столица на две държави. Тази резолюция обаче в крайна сметка като че ли предрешава предварително разрешението на конфликта, преди да са се произнесли участниците в конфликта, които се качиха на барикадите едва ли не, за да защитават от там. Да, разбира се, че поддържам идеята за открита, споделена от всички столица в параметрите поставени от Клинтън и Барак. Всички помним пламенната защита на Аврам Бурге и Мехмед Корей. Извинете, господин председател, сега ще приключа. Наистина всички сме за отворения характер на е-, Иерусалим. Единството, което не споделяме е разделението, разделението на графика и разделението на начина на водене на преговори. Извинете ме, господин председател, защо мен ме прекъсвате, а другите им давахте двойно повече време. Благодаря. Няма значение колко говорят различните оратори. Имаме си правила. Те са за една минута. Моля да ме извинят другите депутати, че съм съкратил тяхните изказвания или са имали една половин минута повече. Освен това, имам а, петима души, но а, времето ни изтича. Моля да ми извинят тези, които няма да имат време да се включат в процедурата. На следващо място госпожа Латвърт. Една минута. Благодаря, господин председател. Заключенията на съвета могат да бъдат приветствани като ясно заявена позиция на Европейския съюз. Европейския съюз може да изиграе много по-важна роля в работата на четворката. Съгласен ли е съвета, че подхода, за който настояват някои, а именно да бойко бойкотираме Израел е погрешния път за съпричастност. Не може да очаквате съпричастност от някой, когато бойкотирате. Правилният подход е, е този, който е заявен в заключенията на съвета, а именно да се поддържат за двустранни отношения с Израел, което е препотвърдено. И съвета може само да влияе и политически или економически. Ако има а, възможност да устои на изкушението, тъй като има а, изнервеност и в двете страни, налагане на санкции, твърде ще се осложни положението и по този начин няма да се придържаме към оказването на натиск, постоянен натиск от страна на Европейския съюз. господин Вайдол. Благодаря, господин председател. Аз не заставам зад езика на заплахите и санкциите. Аз съм за градивна политика и диалог. Страхувам се обаче, че тук твърде често бе казано, че Израел е демократична държава. Това е държава, която обаче не се държи демократично по отношение на палестинците или нашата обща цел, а именно създаването на две държави, които да имат сигурност и демокрация и живеят в съседство. Госпожо Малмстром, вие е, разполагате с много предложения тук, много от тях са градивни, но за съжаление Израел отказва да ги приеме и продължава да разглежда тези предложения като само хартиени тигри и отказва да се включи в един диалог, който би бил полезен за разрешаване на проблема. Следващия оратор не е тук. Господин Аткинс, господин председател, като член на делегацията, която беше в Палестина миналата седмица, според мен има няколко разумни души, които вярват, а, че този вариант за две държави всъщност няма бъдеще и а, те смятат, че западния бряг може да бъде разделен на север и юг и да бъде удължена тази стена. Ако а, варианта за една държава стане реалност, това ще бъде избегнато. Искам да попитам госпожа Аштън дали е наясно с вижданията на тези разумни а, хора и мнението на четворката, което преобладава. Ако това стане така, а, какви мерки ще предприемем, за да може заделените средства да постигнат съизмерим ефект? Господин Танър, една минута. Заключението на съвета е доста по-добро от проекто доклада на шведското председателство. Там не се споменават принципите на четворката, които Хамас отхвърли и продължава да упражнява терор срещу официалните лица в Палестина и гражданите на Газа. Защо външният министр Билт не посети региона, за да окаже подкрепа на демократичен Израел, не на палестинците? А анексирането на източен е Ерусалим тук се споменава, а в същото време трябва да заеме много по-балансирана позиция по отношение на Израел и да подпомогнем участието на Израел в европейските програми. Аз съм съгласен с преждеговорищия за договор за асоцииране. Трябва да изградим доверие в добрата воля на, из... на Европейския съюз прямо Израел. Госпожа Малмстром. Благодаря, господин председател. Може би да се изкажа по доклада Голдстайн. Това е един много сериозен доклад, много е важно да проследим заключенията по-внимателно. Призовават се и двете страни, Израел и палестинците, да осъществяват е, задълбочени разследвания за това, което е споменато в договора. По въпроса за четворката, има споменаване на квартета, на четворката в е, заключенията на съвета. Що се отнася до Хамас, Дискусиите в съвета продължават с господин Хаяс. Съвършено ясно е, че нашите изисквания не са взети предвид. Разбира се, има определени нюанси в изказванията на депутатите тук в този парламент. нюансиране на нашата подкрепа много бавно се постига напредък. Но новия вид мир няма да настъпи по коледа. Дейностите, които се предприемат от американския президент Обама, ще постигнат резултати. Ние работим в тясно сътрудничество с САЩ. Това все още не е факт, но трябва да проявим търпение и трябва да има последователност, да застанем зад посланията, които отправяме по отношение на сигурността, граничните пунктове, източен Ерусалим и смятам, че а, подкрепата за заключенията е добре обоснована. Тя е в основата на бъдещата работа и сътрудничеството между институциите. А, мисиите по въпроса за сигурността също оказаха своя принос. А, бяха предприяти мерки за подготовка за създаване на палестинска държава. Това изисква много работа. На лице е и план, според който ще бъде изградена държава и да приключа с въпроса, трябва да има споразумение. Не можем да имаме едностранни решения. Тези решения трябва да бъдат възприяти, те трябва да бъдат обхватни, трябва да бъдат възприяти от Ливан, от Сирия, трябва да разчитаме и на регионалния подход, за да преодолеем израелско-арабския конфликт. Предприели сме правилните стъпки в правилната посока. Има известен консенсус и аз очаквам в бъдеще да продължим да си сътрудничим. Благодаря, госпожо Малмстрем. Давам думата на госпожа Аштън. Господ... Благодаря, господин председател. Надявам се, че ще се връщам тук. Съвета е от среща. Аз мога от среща да седна. Може би ще трябва специално място да ми бъде построено. Все някъде ще е, седна. Радвам се, че съм тук заедно с Сесилия. За мен е удоволствие да работя с нея. Това, което ме впечатли по време на този дебат е, че до голяма степен, тук може би а, няма да се съглася това, което вие казахте, но тук има увереност в а, това решение на двете държави. А, всички депутати проявиха голяма страст, особено господин Дероси. Те сами на място видяха колко е ужасяващо положението на място. Значимостта на заключенията на съвета се корени в това, че ми дават много ясни указания за посоката, която трябва да следваме. Отдавам дължимото тук и на председателството, но в Парламентът тук има изнервеност от това, че не се постига напредък, че това, което се постига е различно от намеренията, но има решимост да бъде намерено решение. Вашите виждания са важни. Различията, сходствата помежду ви са важни за мен в търсенето на правилната посока за бъдещето в тези преговори ние ще трябва да направим две неща. От една страна имаме политически въпроси. Какви ще бъдат нашите отношения? Ние сме в началото на тези, изграждането на тези отношения. Много важно да бъде слушан този дебат. Извлякох полза от него. А именно а, че а, трябва да се съживи работата на четворката, да се реши въпроса с източен Аерусалим. Разговаря с господин а, Блер, говорих и с държавния секретар Клинтън по този въпрос. Така че важната дума тук е съживяване а, на второ място председателството спомена и регионалните въпроси, които са по-обхватни. те включват и други страни, с които също трябва да работим. Най-значимото, което проистече от днешния на дебат е и свързано с това, което аз наричам практическото приложение, прагматиката, дали става дума за това какво прави Обединеното красо по отношение на етикетирането, какво става с договора за асоцииране, с доклада, и всички тези въпроси трябва много внимателно да бъдат обмислени. Ние трябва да покажем, че има практическа подкрепа. Споменах, че ни, има нужда от 1200 училищни стаи. Ние обещахме на господин Фаят да бъде разработен план, да бъде постигнато върховенство на закона. И ние трябва да се ангажираме по места, да продължим да работим, да търсим начин да подобрим положението на хората, които живеят там всеки ден и които очакват помощ от нас. Това е най-значимия практически извод, който мога да направя. Искам да опиша работата, която ще върша последния начин. Трябва да постигнем и политическите и економическите цели. Искам тези две неща да ги разглеждаме в съвкупност, да можем да подкрепим усилията, четворката да работи много по-ефективно, за да могат съвета и комисията да работят заедно като един за да постигнем някаква промяна. И в крайна смятка, именно тези две страни трябва да вземат решението и да постигнат мира. Но за да достигнем до крайната точка, трябва да изиграем своята роля. И аз имам решимостта и от ваше ми, и от име на комисията и на съвета се надявам, че ще имаме пълна подкрепа. Благодаря. Приключваме дебата по този въпрос. Дневният ред предвижда сега да бъдат разгледани устните въпроси във връзка с ограничителните мерки, засягащи е, индивидуалните права е, с оглед влизането в сила на Рисабонския договор. Започваме с госпожа Боскурт.